Ladies and gentlemen, can I... Дами и господа, бих искал да открия заседанието на Комисията по транспорт и туризъм. Преди да приемем проекто, проекта за дневен ред, имам да направя едно тъжно съобщение – Наскоро научихме, че госпожа Урика Баклан Раусен, която беше заместник посланник на Швеция и председател на Корепер от шведското председателство, е починала внезапно на 5 ноември. Мисля, че е страдала от рак така че с ваше позволение бих искал да пиша на министра на транспорта на Швеция от името на Комисията по транспорт и да изразим съболезнования по повод смъртта на госпожа Ларсън и да помолим да предадат нашите съболезнования на нейните роднини и близки. И ако сте съгласни, ще направя това още тази седмица. Благодаря. И така, работа по същество. Приемане на проекта на дневния ред, който имате пред себе си. Някои има ли някакви коментари? Ако не, мога да приема, че това е дневния ред на заседанието. Благодаря, колеги. На второ място Предстои одобрение на протокола. Това е протокола от заседанието от 5 и 6 октомври. Може ли да го одобрим? Благодаря. На следващото място по дневния ред е размяна на мнение с комисията относно зачитането на правата на пътниците във въздушния транспорт. Госпожа Хутман от комисията е тук. Тя е директор, който отговаря за тази област. Имате думата. Благодаря, господин председател. Както знаете, комисията усилено работи по въпросите на правата на пътниците във въздушния транспорт, особено напоследък, в транспортния сектор. Знаем, че въздухоплавателният сектор всъщност е пионер на отварянето на пазарите – в момента имаме 400 авиолинии, които летят към и от Европейския съюз и 783 милиона пътници, които пътуват към, от и вътре в Европейския съюз. В областта на правата на пътниците, въздухоплавателният транспорт също е пионер и се надяваме, че ние показваме пътя на другите средства за транспорт. Както знаете, на предстоящия 3 декември ще влезе в е, сила регламента за права на пътниците в транспорта. На 9 октомври съвета постигна политическо споразумение по, за пътниците в морския транспорт. Надяваме се да бъде постигнато още едно политическо споразумение в съвета на 17 декември по нашето предложение по правата на пътниците в автобусния транспорт. Бих искал да започна с жалбите относно правата на пътниците във въздушния транспорт. Всички тези цифри трябва да се разгледат внимателно по отношение на числата, които споменах за пътниците в Европейския съюз и броя на авиолиниите. Броя на жалбите се увеличава постоянно и са получени 553 запитвания само през последния месец, септември, само по регламент 261 от 2004 година. Зачитането на регламента за правата на пътниците е първостепенна отговорност на националните органи, националните правоохранителни органи са определени за изпълнението на регламента. Годишно тези органи получават около 50 000 жалби. Това е цифрата за миналата година, основно по регламент 261-2004. Самият факт, че това е основно отговорност на националните власти, не означава, че комисията не работи много активно в тази област. На първо място, Комисията редовно организира срещи с националните правоприлагащи органи, за да направи необходимото не само да провери прилагането на регламента, а и да унифицира прилагането му в целия Европейски съюз. Провеждаме многостранни, но също време и двустранни срещи с отделни органи. Организирахме също така две конференции по регламент 261 и планираме още една конференция в началото на следващата година. Междувременно ще бъде проведена конкретна среща след две седмици на 23 ноември с национални правоприлагащи органи, отговарящи за изпълнението на регламент 1107 от 2006 по правата на пътници с намалена мобилност. Друга дейност е започването на едно проучване от миналият месец на председателята Яни за оценка на броя на всякакви происшествия, свързани с багажа в въздушния транспорт през последните години. Анализът на получените отговори потвърждава факта, че в абсолютно изражение на лице е сериозен проблем, който трябва да бъде решаван. Според различни цифри, броя на забавените чанти по летищата е 4,6 е милиона между януари 2008 и октомври 2008, т.е. за един 10-месечен период. Имаме също на и три продължаващи проучвания. Едно по прилагането на регламент 261 и едно по прилагането на регламент 1107. Не трябва да забравяме, че няма задължение за докладване по тези регламенти. Следователно, за нас е изключително важно тези проучвания да дадат една по-добра картина за това по какъв начин се прилагат тези регламенти. Третото проучване разглежда националните системи на санкции, които държавите членки трябва да въведат за прилагането на регламент 1107 по правата на пътниците във въздушния транспорт. След това съвсем скоро ще пуснем ново едно проучване по въпроса за багажите. Предстои започването на публична широка консултация по правата на пътниците и това ще обхване трите регламента по правата на пътниците, ще включи също и инциденти с багажите. Всички заинтересовани страни и институциите се насърчават активно да участват до тези консултации и разбира се, приносът на Европейския парламент ще бъде особено важен в това отношение. началото на 2010 година комисията ще публикува резултатите от тези консултации и ще организира конференцията, която споменах, за да представи тези резултати. И накрая, резултатът от консултациите, както и резултата от продължаващите проучвания, ще дадат основания на комисията за публикуване на съобщение през 2010 година, което да обхване от една страна оценката на качеството на изпълнение на съществуващите законодателни актове относно правата на пътниците във въздухоплавателния транспорт и от друга страна да се направи оценка на необходимите по-нататъчни действия на общностно ниво и необходимостите от регулаторни действия. Благодаря, господин председател. Thank you. For the PPE, Mrs. Diverak. Госпожа Дивери за НП. Благодаря на госпожа Гутман, че представи пред нашата комисия състоянието с прилагането на правата на пътниците в въздушния транспорт. Като много други колеги, аз съм получавала жалби от е, пътници, които не са получили никаква помощ при загубата на багажите и съответно не са се възползвали от правата, предвидени от европейското законодателство. И от влизането в сила на този регламент 261 от 2004, който определя цяла серия права, е, все пак са се подобрили, подобрило осъществяването на тези права, но много често той се прилага трудно. Мисля, че проблема не идва от самия регламент, но от някои от правоприлагащите органи, които не успяват всъщност да въведат спазването на европейските правила много често се забелязва също така дефицит на персонал в, сред компаниите. Този персонал е именно в пряк връзка с пътниците и много често не познава достатъчно добре правата на пътниците в въздушния транспорт и не информира достатъчно добре пътниците за постъпките, които трябва да се извършат. И с това се сблъскват много от пътниците. Така че искам да попитам госпожа Отман, какво предвижда комисията, за да се подобри информираността на пътниците от поемане състоянието им на летищата. Но имам и друга забележка. Е, изглежда този регламент от 2004 не обхваща всички ситуации. Ще дам следния пример. Първия случай. Пътника, който вижда, че полета му се програмира по друго време и всъщност не влиза в обхвата на текста. И втория случай, когато има връзка между две авиокомпании. Ако закъснението от първата компания го кара да изпусне втория полет и втората компания съответно отказва да го поеме а, във връзка с престоя му, просто защото, а, защото, не го задължа, защото не е задължена и съответно няма отговорност. Така че тук имаме пропуск и имаме вакуум, законодателен вакуум, който нанася щети на пътника. Благодаря, госпожо, госпожо Дивере. Благодаря. Господин Хелтман, за краткото описание на ситуацията във връзка с правата на пътните въздухоплавателни транспорт. Вие споменахте многото жалби, които се подават, многото оплаквания. Казахте, че около 50 хиляди жалби се подават, са подадени основно чрез националните органи самият брой показва, че на лице е проблем. И то проблем на различни нива. В повечето случаи става въпрос за начина по който се получаваме всички тези оплаквания. Ако имаме статистика с най-общи числа, е едно, но според мен комисията няма обща картина на ситуацията, защото не знаете какъв вид оплаквания подават хората. Поправете ме ако греша, но на мен ми се струва, че поради липсата на сътрудничество между националните органи, на практика не разполагаме с е, необходимията е, обща картина, за да направим заключения. Така че трябва да помислим за по-добър начин на централизирано събиране на тези жалби, за да можем да излечем полки от тях. Вероятно, мога да ви попитам също и дали има държави членки с повече оплаквания, отколкото други. Имаме ли информация по този въпрос? втори проблем, който касае самото законодателство. Оставаме с впечатлението, както госпожа Диверек каза, че има някои недостатъци, някои слабости. Разглеждат се някои възможности, които дават възможност на авиокомпаниите да избегнат задълженията си по тези правила, като се ползвават на форс-мажор, например. Какво възнамерявате да направите, за да попълните тези празнини, за да се усъвършенства законодателството и да стане то по-строго? И последното, което искам да попитам, е кога и дали ще можем да получим една пълна картина на приложението на различните регламенти, относно правата на пътниците. Мисля, че за нас е важно да подредим нещата, да можем да видим в кои области Европа на практика не извършва регулиране. Споменахте багажа, но и сигурно има други неща, които можем да научим от този огромен поток жалби така че да можем да разберем къде на европейско ниво е необходимо допълнително законодателство. Благодаря. Благодаря, господин Алкедрай. Ауди. Благодаря, господин председател. Няма да ви кажа нищо ново тук. Чухме, чуваме едно и, и същи неща също всяка седмица бивам засипана от такива жалби, че компаниите не действат по правила. Не казвам, че пътниците винаги са прави, но в повечето случаи те наистина са прави. Така че има проблем по отношение на комуникацията, има и недостатъци в настоящето законодателство. Например, дефинициите, които използваме. В миналото имахме ясни документи от комисията, които бяха предназначени за заинтересованите лица и даваше възможност да се даде тяхната дефиниция на форс-мажор. Явно обаче това не е помогнало за намаляване на действителния брой жалби, които получаваме по законодателството за права на пътниците. Питам се какво ще направим сега. Какви ще бъдат резултатите следващата година? Какви препоръки ще направим за по-нататъчни законодателни мерки. Това, тази ситуация може да продължава вечно така. Очевидно не можем да се справим с тези неща от днес за утре, но комисията всъщност не ни казва нищо, което не знаем. Знаем, че има дефиниции, които причиняват слабости, така че препоръчвам комисията да започне на време действие, вместо да очакваме края на тези поручвания. Не можем да продължаваме по този начин, като непрекъснато се подават нови и нови жалби. Говорим за огромен брой пътници, хиляди пътници годишно, които не получават никаква компенсация. Не можем да позволим нещата да продължават по този начин. Наистина ли трябва да изчакаме да приключат всички тези изследвания? Аз мисля, че разполагаме с информацията, която ни е необходима. Благодаря, госпожа за зелените. Благодаря. Благодаря и за този доклад. Това всъщност е нещо, което наистина се нуждаехме, дори е закъсняло. Правата на пътниците не се решават по начина, по който би трябвало от авиолините. Аз самата често летя. Около 17 пъти вече са ми губили багажа само през последните месеци. Това е един огромен хаос. Като това е само една произволна извадка, бих казала. Заключението ми, е, че много хора се оплакват. Но бюрокрацията, която трябва да отговори на всички тези жалби за незачитане правата на пътниците, е толкова тромава, че изобщо не смогва да се справи с тези жалби и да им отговори. Това въжи най-вече за пътниците с затруднена мобилност. И настоявам да повторя това, защото когато питам какво могат да направят по този въпрос, те казват, е, не, не може да се направи нищо, защото не може да се качат инвалидни колички на този полет, например. Това, което се опитват те да направят, според мен, е всъщност да се отърват от тези ужасни пътници, за които им е трудно да спазват правилата. Чух също така от пътници, които директно посочват, че се случват такива неща. Специално бих искала да зная по какъв начин се справяте вие с факта в целият този проблем на отказ на качване на борда. И техническите слабости, които са на лице. По какъв начин се справяте с факта, че броят на жалбите на практика не отразява броя на происшествията, защото много хора просто не им се занимава с това, с тази тежка бюрократична процедура. А те продължават да пътуват и продължават да се сблъскват с проблеми. Така че включете и това в своето проучване, защото непрекъснато чувам, че хората имат оплаквания, но не подават жалби. Просто защото знаят, че няма да получат нищо. Ще изгубят повече работно време, в подаването на жалби и опитите да получат компенсация от това, което си струва. Какво да кажем за държавите членки? Неадекватно приложение. Какво можем да направим по този въпрос? Ако тези организации, които събират информация наистина независими ли са и по какъв начин можем да им помогнем да станат независими, по какъв начин може да се зачитат правата на пътниците, след като някои авиокомпании в дадени държави членки просто не действат. Тук виждам огромни проблеми. По отношение на приложението на тези разпоредби. Всичко си остава просто на хартия непрекъснато продължават нарушенията и нищо не се прави по тях. Един последен въпрос, който е много важен по отношение на правата на пътниците. Това е справедливостта и начина по който се оферират цените. Този проблем още не е решен. Много авиолинии продължават да рекламират, че за 90 евро може да се пътува до Лондон, а в крайна сметка пътците плащат 130-140. Трябва да се помислят начини за принудително приложение, начини за коригиращи мерки, защото в противен случай парламента не може да каже нищо. Някои авиолинии увеличават е, броя на пътниците, но същевременно намаляват своята конкурентна способност. Благодаря, госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Преди всичко бих искал да кажа благодаря на комисията, но след като се връща на тази комисия с една актуализирана информация по този регламент от 2004 година, който си спомням много добре, тъй като тогава бях депутат, мисля, че много е лека статистиката тук. Наистина говорим за 738 милиона пътници, след това говорим за 553 запитвания. Но какво означава запитване, какво означава жалба? След това говорим за 50 хиляди жалби или пък те са справки. Това, което разбирам е, че комисията определено има затруднение да получи информация каквато и преди години имаха от отделните държави членки, защото държавите членки събират информация далеч по-добре на самостоятелно ниво. Но няма защо да идваме отново тук в тази комисия да хвърляме тези цифри, защото това, което трябва да знаем като членове на комисията е за какво точно говорим тук. Много добър регламент бе въведен през 2004 година. Абсолютно ясно е какви са изискванията към авиолиниите и към всички останали и какво имат право пътниците. Независимо всичко това, това, което знаем съвсем ясно е, че някои авиолинии още преди това законодателство бяха много добри превозвачи и хората с удоволствие летяха с тях. По това време причината за регламента беше, че знаехме, че има някои други, които всъщност не спазват правата на, на своите пътници и не се грижаха за тях, затова бе прият този регламент. Така че на мен ми се струва, че всъщност, както казахме, нямаме достатъчно информация, нямаме достатъчно обратна информация от комисията, но проблемът е в това, че регламент е на лице, но не се тълкува правилно, не се спазва по правилния начин – Голяма част от сектора се справя добре, но има някои компании, които очевидно не го правят. И ние трябва да знаем и да се занимаваме с тези компании, които не спазват регламента и се отнасят зле със своите пътници. Това е първата стъпка според мен. Така че не ви трябва най-големия чук, за да щупите един орех. Разбира се, понякога трябва да подходим по-сериозно, но мисля, че трябва преди всичко да подходим по-градивно. Така че в заключение, господин председател, бих казал, че бе повдигнат много важен въпрос по цените. Знаем, че много от превозвачите имат много добри интернет страници. Когато влезете в такава страница, знаете точно каква ще бъде сумата преди да стигнете на страница втора. Но пък и много знае, добре знаете, че има а, авиолинии, на които до 22 страница от техния сайт не можете да разберете каква ще бъде наистина с цената, която ще платите. Така че има много несъответствия и мисля, че се нуждаем от сериозни пояснения. Така че предлагам комисията да се върна обратно и да дойде отново от тук пред нас с реална информация за това какво става преди да преценим дали ни трябва ново съобщение, нов регламент или допълнение в даден момент в бъдещето. Това смятам, че ще бъде нашето предложение от страна на консерватори и реформатори. Колса. Господин Колса. Благодаря. Дами и господа, Искам да привлека вниманието ви на 15 000 души, които са хора с обреждания и в частност към техните права. Съгласно този регламент, техните права са гарантирани, но това е само според регламента. Доколкото чухме, има редица проблеми. Хора, които имат увреждания, са изправени пред дискриминация, липса на равно третиране при пътувания. И моят първи въпрос е, какво възнамерява да направи комисията, за да се сложи край на дискриминацията срещу хората с уврежданията, с увреждания и техните права да бъдат гарантирани наравно с тези на останалите пътници. Основният проблем е тълкуването на регламента. Има доста различни тълкования един от е, депутатите тук вече спомена за проблемите а, е, с а, е, инвалидните колички, които не се третират като а, багаж, но за съжаление някои авиокомпании ги третират именно като багаж. Човек, който има нужда от а, такава количка, трябва да се справя без нея в продължение на цял ден. В регламента е посочено, че по някои съображения може да се отказва достъп на колички в някои случаи. Това вероятно също проистича от лошо тълкуване на правилата. Вторият ми въпрос е какво възнамерява да направи Европейската комисия, за да се гарантира, правилното тълкуване на регламента. Считам също, че преди да бъде прият нов регламент, да се консултирате с представители на организациите на хората с увреждания. Заместник председатели на комисията Рике. Благодаря, господин председателю. Благодаря на комисията, че ни каза от къде е стигнал този рекламент. Ясно е, че ни е трудно да преценим какъв е точния брой на жалбите. Имаме ли някаква представа от броя на жалбите, при които се постига успешен край, т.е. прилага се правилото и съответно при една регистрирана жалба се е получил благоприятен изход. И второ, Знаем ли колко жалби а, стигат до а, съдебен спор и в тези случаи какви са последиците и какви са решенията? И третия въпрос проистича от първите два. С какви принудителни мерки разполага комисията, за да може да наложи прилагането на този регламент? Защото в крайна сметка, вследствие на изказванията, става ясно, че регламентите са все по- точни, обаче има все повече жалби, което означава, че регламентите не служат за това да накараме операторите да го спазват. И след, ако нямаме представа не само върху броя на жалбите, но върху последиците, нормалните последици, евентуално съдебните последици, ще ни е много трудно да разберем какво да правим и е, ще продължаваме да работим само на теоретична основа. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich schließe an an die Ausführungen von Kollegen Riquet. Благодаря. Госпожа Ранер. Съгласна съм с господин Рике. Правата на пътниците, които ние се опитваме да наложим и да развием в рамките на законодателните текстове, трябва да бъдат доведени до съзнанието на пътниците. Човек може да си търси правата, ако знае, че съществуват. Вярно е, че съществуват регламенти, но когато е, пътник, който не пътува много често, сигурно не познава непременно правата си и съответно не може и да го търси. Така че трябва да се предприемат мерки в тази област. Освен това, нашите избиратели в държавите членки трябва да разберат как да наложат правата си. Например, в много държави членки може да се мине през е, граждански издружения в защита на правата на потребителите. Знам, че, например, в моята страна е много трудно да се действа срещу авиокомпаниите, но би било добре все пак да се информират е, избирателите за начините по които могат те да си търсят правата. То това е работа на държавите членки. Благодаря. Тъй като няма други желаящи, бих е, желал също да кажа няколко думи. Искам да ви благодаря за вашето експозе. Нещо, което не бих е, желал да се случва, е парламентът да настоява за регламенти, които превръщат пътуването с самолет в по-несигурно, отколкото сега. Не бих е, искал да се решава дали да а, пътувате или да получите компенсация. Трябва да се намери нужният баланс в рамките на регламент 261. Това, което за мен е ясно, е, че винаги, когато липсва информация за техните права, когато са изправени пред някакъв проблем поради забавене или други причини, тогава настъпва объркване дори от персонала на авиокомпанията и хората, които се занимават с багажа. Не знаят дали това е поради липса на достатъчно обучение. Дали това е проблем на авиокомпаниите, кой е виновен, мен това не ме интересува. Това, което искам е този проблем да бъде решен и хората, които а, работят а, на летищата, наземния персонал, да знаят а, какви са задълженията им. Защото понякога те изобщо дори не знаят, а, че има забавене в а, графика на самолета Госпожа Фостер и аз имахме такъв опит в Манчестър миналата седмица. Друга сфера, която заслужава внимание, е свързана с забавените полети. Това, което е необходимо е да видим кои са най-често отправените жалби, по какви въпроси. Вероятно ще се окаже, че това са забавенията в графика. Трябва да получим точни цифри, разбити по а, отделни видове проблеми и също да видим кои са компаниите, които нарушават най-често правилата, дали са чартерните полети, дали са редовните полети. Ние не знаем какъв е отговора. Дали са националните превозвачи или регионалните. Затова тази информация ни е необходима, за да можем да видим какви са точно причините. Голям проблем е също прихвърлянето на друг полет или на друга авиокомпания. Ако вие трябва да чакате 5 часа на летището за следващия им подлет, това, което ще получите, вместо да ви качат на първия самолет за Брюксел на друга авиокомпания. когато става дума за прехвърляне на друг полет, при случай, че не може да ползвате този, който сте си ангажирали, става дума за прехвърляне при най-добрите условия. На следващо място въпроса с ценообразуването. Има такива реклами, като можете да пътувате до Дъблин за едно евро. Аз не вярвам на подобни а, е, възможности. Трябва също да се огледат въпросите с застраховката. Особено сред а, е, възрастните лица, там те имат а, е, сериозни проблеми с а, застраховка, която могат да се позволят а, по време на вакансии, например. Аз съм тук в Европейския парламент от 20 години и съм настоявал непрекъснато, че е необходимо да има директива за пътуванията с самолет и да се включи регламент 261, но проблема с застраховката остава. Хората не могат да си позволят застраховане при пътуване. Това, което каза господин Козо и някои други колеги във връзка с хората с увреждания. Ние сега сме 2009 година. Не е ли крайно неприемливо, че хората нямат възможност да пътуват, отказва им се достъп, само защото имат някакви затруднения в мобилността. Има също случаи, в, а, при които хората се нуждаят а, от а, допълнителен кислород, защо да не се осигури такава услуга срещу, може би, допълнително а, заплащане. Мисля, че трябва да се затворят всички вратички, включително при форс-мажорни обстоятелства. Ако, например, авиокомпанията прецени, че ако и падне крилото на един самолет, това, не може да се, това може да се изчита за форс-мажорно обстоятелство. Тоест, ние е, не трябва да преследваме тези, които спазват правилата, добрите, а трябва да преследваме лошите. За целта са ни необходими статистически данни, необходими са ни факти, цифри, и ваша отговорност е, отговорност на Европейската комисия да представят такива факти и цифри. Е, вие се свършете тази част от работата, оставете законодателството на нас. Ние сме доста добри в това отношение, но ни дайте нужната информация, за да знаем какво трябва да се прави, е дали на местно ниво, в, на национално ниво, дали да съсредоточим усилията върху авиокомпаниите. Дайте ни нужния инструментариум, ние ще направим това, което зависи от нас. Госпожо Хутман, бихте ли желали да отговорите на поставените въпроси? Yes, Mr. President. Да, господин председателю. Аз ще се опитам да отговоря на направените бележки. Най-напред искам да подчертая, че действително има дефицит в информацията. Ето защо ние ще подпишем договор за провеждането на широка информационна кампания, която да обхване летищата, пътниците и авиокомпаниите. Надяваме се, че това ще допринесе за подобряване на положението. Относно проблемите, с а, а, въпроси, които не са обхванати от а, регламента, проблема с а, промяна в графика на полетите или с а, а, прихвърлянето към а, а, други превозвачи. А, ние ще извършим проучване по този въпрос, а, консултации и на тази основа ще можем да ви кажем дали ще е необходимо да бъде променен регламента, за да се включат и тези нови елементи. Както казах и по-рано, фактът, че регламентът не включва задължения за отчитане е важен проблем това ни създава трудности в събирането на информация по прилагането на регламента. В предложението, което направихме неотдавна за пътуванията с автобуси, ние сме включили такова изискване за предоставяне на отчети, защото сме си извлякли нужната полука. Беше зададен въпрос за типологията на жалбите. Искам да ви информирам, че основният източник, по-скоро най-често срещаните инциденти, които се съобщават, са свързани с отмяна на полети. Те са около 34,6% от всички инциденти, които се, за които се съобщава. Закъснените полети са 32,5% от случаите отказ за качване на борда е 9,3%, проблеми с багажа, процента тук е много малък, 5,1%, 1, е забавен багаж или увреден багаж под 1%. Има други проблеми по които ще бъде внесена повече яснота в тълкованието, чрез тълкование на Съда на Европейските общности, свързано с понятието полет и извънредни обстоятелства, както и въпроса за техническите забавения, така както спомена госпожа Лихтенберге. Според съда, това не представляват изваредни обстоятелства, затова спрямо тях трябва да се прилагат обичайните разпоредби на регламента. По проблема за правоприлагането. Искам да повторя отново, че има национални правоприлагащи органи. Те са първите органи, които отговарят за прилагането на регламента. На следващо място, държавите членки трябва да гарантират, че тези национални органи ще се вършат добре работата. На това ниво те могат да налагат санкции. Всъщност, почти всички държави членки вече са налагали подобни санкции на авиопревозвачи националните органи, ако не си вършат добре работа, тогава Европейската комисия може да се намеси и да заведе, да заведе процедура за нарушение. Но това е само в случаите, ако се установи, че те не се свършат работата. За прозрачността на ценообразуването Госпожа Фостер и госпожа Лихтенбергер поставиха този въпрос. Това е въпрос, който е обхванат от регламента от 2008 година. Вече има една година време, откакто е в сила. И се надяваме, че ситуацията ще се подобри с влизането в сила на регламента но остават някои въпроси, които не са обхванати от регламента, като въпроса за допълнителните заплащания за качване на багаж на борда. И тук смятаме да направим консултации в скоро време. Относно фактите и цифрите. Както почертах, е, много проучвания са в ход, е, в допълнение към тези, които споменах. Има, има две на ЕАЗа, които са в ход. И аз е, с удоволствие ще дойда отново, за да ви представя новите данни, след като ги получим в резултат от тези проучвания. Правоприлагането не е съвършено, ние работим упорито в тази посока за подобряване на положението. Вече сме подчертали пред вашата комисия, че сме в тясно сътрудничество с държавите членки, с националните органи за изготвянето на общи формуляри за подаване на жалби, което ще улесни нещата. Също общи формуляри за жалби в някои други области. Не всички пътници са доволни от... не са доволни. А, авиокомпаниите от своя страна също се оплакват, че се проявява прекалена строгост към тях. Вероятно има по-малко истина и в двата случая. Комисията прави всичко, което е по силите и при наличните ресурси. Мога да ви уверя, че ние действаме активно за подобряване на положението. Както казах в встъпителното ми експозе, ние ще изготвим съобщение, което ще бъде публикувано следващата година и ще съдържа всичката информация, която сме събрали по време на консултациите, проучванията, срещите по места. И ще видим дали ще е необходимо да се премини към промяна в съществуващата законодателна уредба или приемането на нова. Благодаря. Предполагам, че още някой ще иска да се изкаже, но който желая да се изказва, моля ви много кратко. Госпожа Плашак първо. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Знае, че комисията много активно действа в тази област и високо оценявам работата им, но това, което ме изненадва е, че в момента се позоваваме на съдебни решения. Това не е ли обаче признак на наша слабост? Създаваме законодателство, което в крайна сметка прави нещата да стигат до съда. Не можем ли да направим по-стабилни дефиниции, така че да няма място за маневриране както за превозвача, така и за пътниците? Ние не трябва да оставяме нещата на съда, трябва да направим законодателството такова, че да действа както трябва. Аз мога да отговоря, защото единственият начин, по който или изобщо някога ще прекараме някакви права, е да решаваме правилно слабостите в законодателството. Просто трябва да премахнем слабостите, преди още сме гласували. Госпожа Фостер? Благодаря, господин председател. Полезно ще бъде, когато комисията отново дойде в бъдеще да обсъжда такива въпроси, по каквато и да е тема, да има наистина един нали, информационен е, лист с нещата, по които ще обсъждаме, за да може ние предварително да се запознаем с тях преди заседанието, с детайлите и информацията, която ще се представя. Второто нещо по отношение на информацията, която вие представяте, господин председател, във връзка с пренасочването и на полети и маршрути и когато ви казвам, че не можете да тръгнете за следващия полет, защото не е нашата компания. Мисля, че всеки трябва да натиска в този случай, защото ако всички настояваме, в крайна сметка ще ни качат на необходимата авиолиния, необходимия полет. Но това е не е нещо, което е направено наистина в регламента, когато го правихме през 2003 година. Ами аз съм наясно. Brussels Airlines не са съвсем наясно. Госпожа Лихтенбергер, аз имам един въпрос. Достатъчно ли е това? Просто да има едно съобщение по въпроса. Явно не можем да получим достатъчно данни. Ще чакаме проучванията на комисията за неща, които по принцип държавите членки трябва да представят на комисията. Не смятам, че това е достатъчно. Винаги когато говорим за транспорт, казваме, че Европейския съюз е изключително активен в тази област. Но в този конкретен случай, ако направим само това, едно съобщение, това всъщност ще представи една, един много слаб образ на Европейския съюз като цяло. Мисля, че това трябва да го имаме предвид. Така че въпросът е, не ни ли трябва нещо повече от едно просто съобщение? Благодаря. Господин Кадрои. Благодаря, господин председател. Колебая се дали не направя още едно предложение, но наистина доста са проблемите. Някои от тях не са нови. Няколко пъти вече се докладва по тях при изпълнението на законодателство. Други казват, нека да изчакаме съобщението на комисията, за да може да го анализираме. И винаги правим едно и също отново и отново. Аз всъщност очаквам реални истински действия от е, комисията по този въпрос. Много е хубаво да говорим по тези неща, но в крайна сметка слабостите в системата трябва да бъдат коригирани. Нещо трябва да се случва. Определено трябва да съберем данни, да ги анализираме и да направим нещо след това. А, що се отнася до съобщението, и аз мисля, че не е достатъчно. След като са направени 50 000 оплаквания за държавите членки, трябва да знаем какво ще се случи с тях, по какъв начин те ще бъдат анализирани, за да видим какви са истинските проблеми. Трябва да се направи нещо повече. Благодаря, господин председател. Господин Грош говори. Съвсем накратко. Аз също приемам, че наистина можем да използваме проучвания, изследвания и така нататък, но когато разполагаме достатъчно факти по даден въпрос. Тогава комисията трябва да предприема действия. Не да продължава по-нататък с анализите, защото имаме достатъчно факти, с които комисията може да направи нещо конкретно. Особено в областта на правата на пътниците. Правата на пътниците очевидно са важни за Европейския парламент. Европейския парламент вече е посочил пътя по решаване на правата на пътниците. Така че, където е подходящо, трябва да се предприемат веднага мерки вместо по-нататъчни проучвания. Госпожа Хотман, разбирате, че депутатите не са много доволни от настоящия регламент, като се опитвам да бъда дипломатичен. Предполагам, че очакват малко повече действия, но във връзка с казаното от господин Коса, ние наистина трябва да разгледаме и въпроса на хората с увреждания. Така че давам ви отново думата. Yes, thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. По въпроса за тълкуването. Мисля, че Съда на Европейските общности е този, който интерпретира общностното законодателство. Освен това, знаем, че при преговорите по регламентите на Европейската общност понякога имаме някои неясноти, двузначности. Дискусиите по тези текстове бяха изключително трудни и не е сигурно, че една нова дискусия за изясняване на концепциите ще доведе до един по-добър текст. Ако законодателят не се е споразумее, няма да, получите, няма да получите повече яснота. А съда, мисля, че си върши много добра работа по отношение изясняване на понятията по един начин, който е съвсем удовлетворителен според мен за парламента. Въпросът дали едно съобщение е достатъчно. Едно съобщение просто ще направи едно предложение за законодателен акт и ще даде повече информация. Както знаете, в комисията имаме един по-добър дневен ред за регламентите и това ни задължава да съберем достатъчно правилни данни и информация, за да може да направим добра оценка на въздействието от предложението, което ще направим. И вече обясних защо в момента имаме проблем с информацията. Това определено е слабост на регламента, но знаем също така, че при преговорите по правата на пътниците в автобусния транспорт имахме много затруднения да убедим депутатите в работните групи да включим задължението по докладването в този регламент, защото те смятаха, че това е много тежко административно бреме и ние много трябваше настояваме да се запази тази разпоредба в текста. Това, вероятно, би могла да бъде една от промените, които ще допринесат за промяна относно правата на пътниците в въздухоплавателния транспорт. Time, <laughs> И така за втори път ви питам за хората с увреждания. Are we really telling people with disabilities that но не си ли казвате на хората с че просто е достатъчно да направим едно съобщение? Както вече казах, правата на пътниците са обхванати и в двете проучвания. Правим и специални проучвания по този въпрос. Ще направим и на 23 ноември специално заседание с националните правоприлагащи органи на 27-те държави членки Това ще бъде включено и в съобщението от следващата година и там ще видим дали има някакви недостатъци, дали са необходими нови разпоредби. Next year, Mrs. is... I'm sorry to be inquisitive, but next year is what? January? Извинявайте, че съм любопитно, като казвате следващата година, какво имате правите, януари или декември? Това е спешен проблем в момента. И това е проблема, който депутатите повдигат пред вас. Ако ми кажете 31 декември следващата година, аз също ще да се разстроя. Ако ми кажете януари следващата година, ще ви кажа, че това е чудесно. Дайте някаква идея. Господин председател, не зная кой ще бъде комисар следващата година. Знаете, че ще има нова комисия и много е трудно на този етап да знае кога можем да предвидим графика това съобщение. Ние определено ще бъдем готови до лятото, но не мога да гарантирам, че комисията ще включи това в своята програма към този момент. Okay. Mr. Kozer, I tried my best. Uh... Господин Коса, опитах се. Направих каквото можах. И така, благодаря. Следващата точка в дневния ред е размяна на мнения с комисията относно плана за действие за градска мобилност. Всъщност, координаторите поискаха специално да се проведе дискусия с комисията, следствие с препоръката, която приехме в доклада от предишното заседание. Не знам дали това е задължение на господа Хутман, но тя отговаря и по този въпрос, така че имате думата, госпожа Хутман, по плана за действие за градска мобилност. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да кажа, че до голяма степен оценяваме подкрепата, която получихме от Европейския парламент по това досие. Ние сме на мнение. Дами и господа, ако желаете да напуснете, направете го тихо. Ако искате да разговаряте, отвън има достатъчно място. Искаме да чуем какво има да каже представителя на комисията. Госпожа Хутман. И така, в няколко сериозни важни области комисията и Европейския съюз не успяват да постигнат своите цели. Асоциирането на градове, според нас, и една стратегия за градска мобилност, която включва промени в климата, екологични въпроси, проблеми на здравеопазването, скорошни развития и технологични развития. Също така, целите на европейската транспортна политика също не могат да бъдат постигнати без да се разглежда мобилността в градските зони. Защото градският транспорт е интегрирана неразделна част от транспортната система на Европейския съюз. Наистина, градските зони са и е, в началната и крайната точка на основните потоци на трафика в Европейския съюз и разбира се в трансевропейската транспортна мрежа. Както ви е известно, урбанизацията се посочва като едно от основните предизвикателства в съобщението на Комисията за бъдещето на транспорта, което комисията прие миналият юни. Това е причината, заради която средносрочният преглед на, на Бялата книга по транспорт от 2006 година спомена за дебатите по добавената стойност в Съюза по отношение на градската мобилност. По време на подготовката на Зелената книга до голяма степен се консултирахме с заинтересованите страни и дебатите, които последваха Зелената книга по новата култура на градската мобилност, ни помогна да дефинираме областите и вида на действия в Европейския съюз. Дебатът получи широк отзвук и приноса на отделните граждани и заинтересовани страни потвърдиха, че те очакват Европейския съюз да играе сериозна роля по отношение на градската мобилност. Планът за действие бе прият на 30 септември. Той предлага 20 краткосрочни и средносрочни практически действия, които прогресивно стартираме до 2012 година голямо мнозинство от действията и, и предложените идеи от Европейския парламент е, в доклада по собствена инициатива от април са широко отразени в окончателния текст на плана за действие. Ние организирахме действията по 16 екипа, които да отговарят на основните послания, които произлязаха от консултациите по Зелената книга действията се допълват взаимно и допълват също така и други няколко инициативи на европейско ниво в други области. Ние планираме да направим преглед на изпълнението на плана за действие през 2012 година и тогава ще решим дали да започнем допълнителни нови действия в тази област. Тези шест екипа са следният. Първият е утвърждаване на интегрирана политика с едно основно действие, което е промотиране на устойчиви планове за градска мобилност, които смятаме, че наистина представляват ключа към устойчиво градска мобилност. Другото действие ще бъде по отношение на връзките между устойчива градска мобилност и регионална политика, както и с здравето в градска среда. Втората тема е свързана с гражданите по отношение правата на пътниците в градския транспорт, повишена достъпност за лица с намалена мобилност, по-добра информация за пътниците, достъп до зелени зони, подкрепа за кампании по поведение за устойчива мобилност – и енергийно ефективно шофиране като част от подготовката за шофиране на превозни средства. Третата тема е свързана с зеленината в градския транспорт. Тук ще се включват действия за подсилване на, действия, на действията и а, работата по моторни превозни средства с нулеви емисии, енергийно ефективни транспортни средства – екстернализация на вътрешните разходи, както и проучване по информационен обмен по схемите на градско ценообразуване. Четвъртата тема е по финансирането. Искаме да подсилим европейското финансиране на първо място чрез подобряване на съществуващите източници, като ги направим по-достъпни и по-добре координирани. Също така искаме да направим анализ на потребностите от бъдещо финансиране с оглед на следващите финансови перспективи. По тема 5 споделяме, обменяме опит и знания, така че ще разработим действия за актуализиране на данни и статистика, ще предприемем действия за подпомагане на обмена на практика в виртуалната обсерватория за градска мобилност това е свързано с доклад пред парламента през април, както и улесняване на международния диалог и информационен обмен. И накрая, последната тема е насочена към оптимизиране на градската мобилност във връзка с товарния градски транспорт и интелигентните транспортни системи. Не сме чакали приемането на плана за действие, вече започнахме изпълнението на определени действия – през последните няколко месеца предприехме няколко дейности. Подадохме съобщение за търгове по градска мобилност, които приключват през март. Трябва да стартират 6 избрани проекта. Е, вече стартирахме и две проучвания. Едното ще се занимава с зелените зони и ще направи оценка на съществуваните и планирани зони с ограничен достъп и ще даде препоръки за обмен на добри практики и също времено ще помогне за определене на правилния баланс между целите на екологията и мобилността. Следващото проучване ще разглежда оперативната съвместимост на системите за плащане и издаване на билети в различните системи на транспорт. И накрая вече сме открили интернет страница, с която да подпомогнем публичните органи за закупуване на енергийно ефективни и екологосъобразни моторни превозни средства за градския транспорт. Благодаря, господин председател. Thank you, Mrs. Hootman. I have now with us from the Committee of the Regions uh, Пред нас, сред нас има представител на Комитета на регионите. Имаме искане от е, тяхна страна да присъстват на този дебат. За мен бе удоволствие да дам тази възможност, така че ще чуем отговор от тяхна страна на казаното от комисията. Съжалявам, че закъснях с няколко минути. Позволете ми да кажа, че поздравяваме интереса, който проявявате към въпроса, към за градската мобилност. Както през последните месеци, така и преди. Аз работих заедно с докладчика по становище по доклада по собствена инициатива и участвахме в изготвянето на това становище. Ние имаме такова становище и в Комитета на регионите. Ние започнахме процеса в Комитета на регионите. Аз съм докладчик по темата. Ще изготвя документ, който ще представя следващата седмица. Ще представя проекта за становище през втората седмица на февруари пред Котер и през април ще се разгледа на пленарно заседание на Комитета на регионите. Това вероятно ще бъде доста преди действията, които ще бъдат предприяти от ваша страна. Ние имаме добри работни взаимоотношения с Комисията по транспорта на Европейския парламент. Ние имаме наши идеи, надяваме се да бъдат възприяти и от вас. Ние сме готови да осигурим нужната подкрепа от регионална и местна гледна точка, за да помогнем на парламента да подготви своето становище. Вероятно има много малка разлика между нас и Европейската комисия по отношение на този план за действие, защото имаше чуваемост. Е, те се вслушаха в това, което казаха от парламента, от Комитета на регионите. Повечето от нашите идеи са заложени в плана за действие. Винаги въпросът е опирал до въпроса за субсидиарността. Това беше е, труден момент е, за местните и регионални власти, които отговарят за градската мобилност. Те нямаха особено желание този въпрос да се поставя на европейско ниво. В този план за действие се отчитат тези безпокойства. Разбира се, има някои неща, които бихме желали да бъдат залегнали в по-голяма степен в плана за действие и ние сме подчертали кои са тези области, например по въпроса за различните видове транспорт, за предоставянето на стимули за разработването на планове за градска мобилност, за намирането на нови инструменти, за да се отчитат всички съображения, свързани с по-голяма градска мобилност. Сега комисията възнамерява да продължи да работи с вече наличните инструменти и да се прецени дали ще са необходими нови инструменти, включително финансови, за в бъдеще. Има проблем с градската мобилност в широкия смисъл на тази дума и плана за действие ни дава възможност да разрешим някои от тези проблеми. В много от нашите градски зони и държави членки. Благодаря. Моля да предадете нашите най-сърдечни поздрави на Комитета на регионите. Искам да дам думата на господин Грош. Благодаря, господин председателю. Държа да благодаря на комисията за представянето на въпроса. Благодаря също така на представителя на Комитета на регионите. Вярно е, че по време на предишните ни дебати е, вече повдигахме някои от въпросите и е, субсидиарността е един от основните елементи сред тях. Но много често се оказва, че субсидиарността всъщност се използва изкривено, за да се избегне поставянето на въпроса на европейско равнище. Освен това, можах да установя с годините, че когато Европейския съюз не действа на законодателно ниво и не раздава пари, всичко, което казваме тук, в крайна сметка, се оказва безполезно, защото остава само на хартия. Надявам се, че сега не вървим в тази посока. Надявам се, че ще дискутираме сериозно. Ние можем да дискутираме месеци, седмици и месеци наред, но ако няма пари, в крайна сметка всичко това няма да доведе до нищо. Комитета на регионите естествено може да ни помогне много. Комисията също тъй като има по-ясна представа от това, което е възможно в рамките на структурните фондове. Във всеки случай се надявам, че за бъдеще структурните фондове, както и да се наричат утре, ще се използват повече за благоприятстването на мобилността. Сега не знам как ще се уредат нещата конкретно. Не знам дали Евровинетката ще бъде истинското решение, но мисля, че градската мобилност трябва да се постави в по-широк контекст. Дали ще има субсидиарност или не, така или иначе ние трябва да сме логични и работата ни да е свързана. Говорихте за евентуална промяна на начините на градски транспорт и прибягването до по-екологосообразен транспорт, както искате го наричате, но е ясно, че трябва да се действа и то в областта на градската мобилност, още веднъж ще кажа, че трябва да се гарантира е, вътрешна логика на нашите действия. Субсидиарността трябва да се спазва, но това не трябва да бъде алиби, за да не действаме изобщо. Имаме нужда от конкретни програми, от ново финансиране, и още веднъж ще подчертая, че действията трябва да бъдат логични. Плана за действие, който ни се предлага, в него някои от разделите са много подробни, а други по-общи, но в крайна сметка за мен важното е да се разбере точно какво предлагаме конкретно с определен точен график – защото иначе големите фрази просто не служат за нищо. Искам да знам какво се предлага конкретно и с какъв срок. Така че още веднъж ще кажа, че в този контекст имаме пълен интерес да сътрудничим с Комитета на регионите, както в тази област, така и в други области, защото градовете са неизбежни наши партньори. Та специално в тази област това е, е сигурно, че трябва да сътрудничим. Но трябва също така да видим какви могат да бъдат източниците на финансиране. С какво разполагаме в парламента. Господин Кадрауи, благодаря. Благодаря на комисията. Няма да повтарям защо е важно да имаме план за действие по този въпрос. През последните няколко години редовно сме обсъждали тези въпроси. Сега такъв план е на лице. И най-важното е, че там са заложени и нашите идеи. Отговора на комисията дойде малко по-късно, отколкото беше очаквано. Очакването ни беше за края на миналата година, но разбира се, доколко полезен ще бъде този план, ще зависи от това в каква степен ще бъдат изпълнени амбициозните обещания, направени от комисията. Има списък на предложения, има определени срокове, но те не са много детайлно разписани. Надявам се, че ще бъдат дефинирани някои практически цели и конкретни срокове. По този начин ще можем да започнем и практическа работа по въпроса. Що се отнася до първият етап, приоритет трябва да се отдаде на създаването на система за обмен на добри идеи. Има много градове, които осъществяват пилотни проекти, или търсят различни начини за по-устойчиво развитие на градската мобилност. Ние се нуждаем от надежна информация. Този въпрос беше засегнат и при разглеждането на предходната тема. Необходими са ни надежни данни, статистическа информация, за да можем да правим съпоставки и да имаме по-добър анализ на въздействието. Друг въпрос се отнася до създаването на комисия, която да наблюдава развитието на градската мобилност. Говори се това да бъде виртуално осъществявано, както предлага комисията, да се създаде една виртуална мрежа тя би била добра първа стъпка, но следва да се организира по начин, който да създава добри възможности на градовете да използват тази мрежа. Следва да се проведе информационна кампания, за да се запознаят градовете, общините с това, че подобна идея съществува за мен представлява интерес да чуя мнението на комисията по какъв начин смятат да стартират работата по този въпрос и дали това ще стане през настоящата година. Сериозен е проблема с финансирането и насърчаването на въвеждане на нови технологии. Това е втората по значимост тема, в която на европейско ниво може да се даде по-голям принос. Следва да оптимизираме малко работата, да има повече прозрачност, по-голяма видимост. Градовете трябва да знаят откъде могат да получат финансиране. Мобилността трябва да бъде високо в списъка на приоритетите – особено когато говорим за приемането на новата финансова перспектива. Следва да проявим повече активност и да отдадем по-голяма видимост на този въпрос в следващия бюджет на Европейския съюз. Относно стандартизацията, новите технологии, тук трябва да имаме също последователно виждане и да се сътрудничим с Генерална дирекция транспорт и останалите дирекции на Европейската комисия. Това са основните приоритети. Разбира се, има и други. И искам да попитам представителите на комисията какви допълнителни стъпки ще бъдат предприяти след плана за действие. Вие споменахте 2012 година като дата, когато трябва да се направи оценка и да се прецени дали е необходимо да се разработи нов план за действие. Но моят въпрос е, при сегашният план за действие, да ни кажете какво точно се предвижда през тази година, следващата година, 2011, по какъв начин ще ни предоставите информация за а, текущото състояние на всички тези предложени мерки. Очаква се да започнете през 2009, някои други неща ще стартират през 2010, но кога всичко това ще се превърне в реалност – Можем ли да се договорим, че поне веднъж или два пъти в годината ние ще провеждаме подобни срещи, вие ще ни информирате за актуалното състояние по изпълнението на мерките, които са предприяти, за да може нашата комисия да има пълна яснота за това, което се случва. Госпожа Майснер. Много благодаря. Благодаря на комисията и на комитета на регионите за изказванията. И мога да продължа изказването на предишния оратор. Много е важно да имаме конкретни проекти, които да бъдат и добре представени нашия план за действие трябва наистина да благоприятства градската мобилност. Това, което е много важно, е устойчивата мобилност. Когато говорим за устойчиво развитие, естествено, мислим за еколосъобразно развитие. И е вярно, че всичко, което е свързано с транспорта, трябва да бъде разглеждано под ъгъла на всички е, въпроси, свързани с околната среда и с здравето. Но мобилността е много важна, защото трябва вътрешния пазар да работи, но градската мобилност е много важна също така, за да могат хората да се придвижват и да имат усещането, че работят и живеят пълноценно в нашите общества има все по-възрастни хора, има все повече лица с намалена мобилност, така че е много важно да се отчетат нуждите на тези категории хора. И точно за това трябва да представим конкретни проекти за тях. Какво можем да направим, за да подобрим градския транспорт, в частност за тези лица с намалена мобилност. Например, как да организираме разписанията и информацията за разписанията, за да могат, например, слепите да знаят в колко часа минава рейса. Това са съвсем конкретни проблеми, съвсем простички проблеми. Става въпрос за начина по който се представят съответните брошурки, документи и информация. Така че още веднъж този проблем за градската мобилност има различни измерения. Освен това, не се чу нещо, което все пак фигурира в е, текстовете. Става въпрос за въпроса за системите ITS, Става въпрос за сигурността на транспорта в града, да има по-малко происшествия, да има по-малко жертви. Вероятно, трябва да получим по-подробна статистика във връзка с тези въпроси. Какво става с полуките от действието за Open Space? В крайна сметка, Сигурно тези пуки не могат да се приложат до всички градове, но в крайна сметка вероятно можем да установим, че потоците на трафика са по-ефикасни. Всъщност не знам докъде сме стигнали с размислите по този въпрос. Благодаря. Госпожа Лихтенбергер. Вижте, можем да се опитаме първо да приложим всичко това в Брюксел и вероятно ще намерим някакво решение. Всеки път, когато искаме да говорим за градска мобилност, веднага ни се отговаря субсидиарност. Градовете ни казват, оставете ни на мира, занимаваме се с тези въпроси. И всички е, фактори ни казват, ма съществуват вече оптимални решения, които вече са въведени и действат. Обаче, когато възприемаме някакви разпоредби, не трябва да спираме и отличниците в тази област. Трябва обратно да мотивираме онези, които са по-назад това е. Ние в момента сме на кръстопът по отношение на градската мобилност. Сега сигурно ще трябва да се опитаме да реализираме конкретни проекти, защото общата картина наистина е много интересна, така както е представена от комисията, но сега вече всичко това трябва да се конкретизира. Защото не трябва да допускаме да се помисли, че след като няма конкретни проекти, можем да продължаваме да стоим с кръстени ръце. Трябва тези програми да имат положителен ефект навсякъде в Европа, а не само в градовете, които даваме за пример. Въпреки субсидионността или може би по-скоро спазвайки принцип на, на субсидиарност, трябва да действаме така, че да насърчим онези, които до сега нищо не са направили или са възприели неправилните мерки, да ги насърчим да предприемат правилните мерки. Сега не знам, комисията в крайна сметка не ни каза конкретно какви намерения има. Може би нещата, които върват добре в определени градове, може, могат да не се прилагат другаде. Т.е. някой казва, да, да, това е чудесно, вашите идеи са чудесни, обаче при нас са неприложими. Още веднъж ще кажа, трябва да предложите конкретни мерки, които просто да ни позволят да пристъпим напред. Знаете ли, когато не си издадем точни цели, винаги е трудно да вървим напред. Първо трябва да се поставят целите и то не по някакъв такъв общ начин, защото няма да ни позволи движението напред. Докато целите са толкова неясни, дори през 2012 година ще ни е трудно да установим дали сме напреднали или не. Мисля, че трябва да сме по-амбициозни. Госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Документът е действително много интересен. Той изглежда се стреми да постигне всичко, което не е реалистично. Аз прочетох документа и видях, че в него се съдържат идеи, които сме дискутирали тук преди 10 години във връзка с градската мобилност. Аз Считам, че това е въпрос на субсидиарността. Ние имаме регионални комисии, знаем, че те се събират, обменят най-добри практики, те знаят какво върви добре или не в даден град. Все това са все стари аргументи. Не искам да съм жестока, но някои от коментарите ме изумяват. Например, сътрудничество на всяка цена, разбира се. Комисията казва, че това е въпрос на субсидиарност, но на следващо място се опитва да се намесва във всичко. Чрез партньорства и прочие. Аз нямам никакъв проблем с партньорствата, но какво точно означава това? Ако видим тема първа, на четвърта страница, интегриран подход, който е необходим не само за развитието на транспортната инфраструктура и прочее. Ние говорим за планиране. За това се говорят местните органи. Тогава ние за какво говорим? Това е в правомощията на регионалните и местни власти в държавите членки. Действие трето на пета страница ме тревожи. И тук съвсем не гледам леко на нещата, че комисията разглежда разработ... създаването на партньорства в сферата на общественото здравеопазване, стратегии, свързани с храненето, борбата срещу наднорменото тегло и затластяването. В какво се местим тук? Ние тук разглеждаме документ, който се отнася до градската мобилност, т.е. предвижването на хората от точка А до точка Б. Изобщо как този въпрос е намерил място в този контекст. Друг въпрос. Аз ги споделям всички тези неща, господин председател, защото те ме безпокоят. На следващо място въпроса с таксите. Не зная, че има и регулаторна комисия по шофьорските книжки. С какво се занимава тя? Да ни прикалявате с ползването на бензин ли? Аз всъщност не разбирам за какво е този документ, каква е неговата цел. Можем да дискутираме субсидиарността, сътрудничеството, но тук няма яснота какви са целите. Ние знаем какво искаме, но в този документ аз не мога да разбера за какво става дума. Това е план за действие. Тоест, той се старае да угоди на всички, по всички въпроси но когато го разискваме тук в нашата комисия, какво трябва да кажем в сферата на транспорта, какво не правим както трябва. Имаме директиви за различните видове транспорт, търсим начини за решаването на някои от проблемите. Аз подчертах тези няколко момента те съвсем не са шега, но действително ми е трудно да разбера за какво служи този текст. Благодаря, господин председател. Смятам, че наистина този въпрос за субсидиарността е много важен и искам да добавя към казаното от госпожа Фостер, че наистина не само преди 10 години, а аз седях на тези места в края на 80-те години бях асистент на депутат и дори тогава целият този въпрос се разглеждаше. Може би това е първите дискусии по въпроса и каква е връзката му с субсидиарност. Когато стигнем до субсидиарност, е много важно в Европа да бъдем много внимателни, когато предприемаме бъдещи дейности по този въпрос. От критично значение е да можем да обменяме възможно най-добрите примери за практика, което може да бъде платформа за това и може да бъде в интернет. В местните съвети и имаме доста компетентни хора в нашите държави членки. Ако те влязат в тази платформа и видят какви са най-добрите идеи в другите градове, те в своите собствени градове ще могат да се обърнат към кмета към бизнеса и да поискат да се въведат тези най-добри практики и да ги доразвият. Не съм толкова притеснен по отношение на структурите в градовете, защото за щастие тук в Европа нямаме твърде много градове, които са по големи хълмове, стръмни хълмове, като Сан Франциско. Повечето градове са в е, равнина, особено Холандия, така че доста добре се справяме с транспорта. Причината, заради която споменавам това, господин председател, е, че като холандец аз ще застъпа много силно използването на велосипеди в градовете. За много от пътуванията в градовете с велосипед се стига по-бързо, така че всичко, което трябва да направим е да качим това в интернет и всички тези местни органи на власт могат да бъдат насърчавани да използват все повече велосипеди, да накарат и гражданите да използват велосипеди. Мисля, че обмяна на най-добри практики е нещо, което ще даде възможност на местните органи на власт да решат най-добре какво да правят. Госпожа Хутман, желаете ли да отговорите? Благодаря, госпожо председател. Може ли да направя изказване преди това? Извинявам се. Искам да споделя опита си. Аз идвам от град, който дълги години участва в европейската кампания, която ми се струваше, че до някъде изолирана кампания за Европейската седмица на транспорта. И ми се струва, че трябва и други градове да се включат. Много съм доволна, че виждам усилия за мотивация на градовете в този план за действие, но за съжаление това си остават островчета на по-активни политически зони, които се сблъскват с проблеми на увеличения трафик на превозни средства. Това е всъщност растежа, с който се сблъскваме, както и с, за съжаление, с, с разпадането на обществения транспорт. Но аз мисля, че без пари нищо не е възможно. И когато говорим за ясни цели и срокове, е абсолютно необходимо да разполагаме с инструменти, които да насърчават активните оферти и инвестиции в инфраструктурите. Това е много важно, защото разликите в държавите членки по отношение на инфраструктурите са огромни. Така че аз гледам благоприятно на засилването на финансиращите инструменти, които насърчават инфраструктурите, например за използването на велосипеди, за обществен транспорт, изобщо за всички от тези мерки, които е, могат да бъдат альтернатива на автомобилния транспорт. Благодаря. Госпожа Ходбан, вече наистина е ваш ред. Благодаря, господин председател. Благодаря и за проведения дебат. Преди всичко искам да кажа, че очевидно комисията е готова да идва тук колкото пъти е необходимо, веднъж или два пъти годишно, да докладва по напредъка, който сме постигнали по този план за действие. На второ място. Много се радвам, че господин Кадруи спомена сътрудничество с други генерални дирекции, защото това наистина е досие, по което както при подготовката, така и при изпълнението ние работим в много близки отношения с няколко служби в комисията – и мога да кажа също, че за нас е голямо удоволствие, че работим с хората от регионалното развитие, защото те имат много сериозен опит в използването на структурните фондове, както и по въпроса за градското развитие. Работим в тези отношения с колегите по въпросите на здравопазването, екологията, енергетиката, интелигентните транспортни системи, колегите от Генерална дирекция Транспорт и разбира се с колегите от Генерална дирекция Научни изследвания и развитие, тъй като използваме финансиране от рамковите програми. По отношение на субсидиарността, която бе спомената няколко пъти, бих искал да поясня, че наистина субсидиарност не означава, че комисията или Европейския съюз не прави нищо. Ние вярваме, че подходящият инструмент в такава една ситуация, тъй като основните отговорни хора определено са местните органи на власт, които познават града си, подходящият инструмент е стимула. Така че това, което комисията иска да направи, е преди всичко да насърчава градовете да действат в посока към политики в областта на промени на климата, околна среда, здравеопазване, задръствания на трафика, подобряване на ефективността на градските транспортни системи и на второ място да се подкрепят и подпомагат тези, които искат да действат чрез информация, чрез финансиране, данни и статистика, чрез обмен на най-добри практики и всякакви такива други инструменти, които споменаваме в плана за действие. Изненадан съм да чуя, че действията не са достатъчно конкретни. Може би не са достатъчно детайлни, но както знаете, господин председател, комисията има един лимит от 22 500 знака за такива съобщения и се опитахме колкото се може повече да вкараме в този ограничен обем. Разбира се, готова съм да дам повече информация и двустранно на всеки, който желая да получи повече информация за различните действия. Някои от изказванията споменаха, че аргументите са стари, че няма нищо ново. По този въпрос бих искала да кажа, че очевидно това не е първият случай, в който комисията прави нещо по този въпрос. Ние действаме и от 1995 е, година. Градската мобилност е част от нашата програма и това не е ново. Новото е, че за първи път включваме в една обща рамка всички действия, които са съществували и които ще продължаваме да изпълняваме в тази сфера. И мисля, че наистина беше много полезно действие да създадем една такава обща рамка и да обединим политиките за повече действия в тази област. Много съжалявам, че има проблеми с разбирането, но съм изненадана също, че такива неща се появяват и в английската версия, която е оригиналната версия на текста. Обикновено текста на английски би трябвало да е определено по-ясен. Моля за извинение от ползвателите на други езици, защото знаят, че има някакви проблеми с превода, които все още не са коригирани изцяло. И за жалост все още не сме се справили с всички езикови проблеми. Но аз мятам, че английският текст е доста разбираем. Обикновено това е оригиналната версия. По въпроса за използването на велосипеди, пешеходното придвижване и използването на градски транспорт. Разбира се, обръщали сме внимание на тези альтернативни начини на придвижване. Бих искала също да ви информирам, че три от проектите, които споменах в е, своето въведение три от шесте са изцяло посветени на каране на велосипеди, ходене пеша и използване на транспорта, така че това са приоритети. Да, имаше един въпрос за хората с намалена мобилност. Тук бих искал да привлека вниманието на госпожа Майснер по Действие 5. Искам да я уверя отново, че информацията за пътуванията ще бъде предоставена както и за незрящи хора и по точка 6. Thank you very much, Mrs. Hootman. Благодаря, госпожо Хутман. днес заслужихте хляба пред нас и пред европейците. С това, дами и господа, приключваме дневния ред по отношение на Комисията по транспорт. Следващата точка е среща на координаторите в 5.15, с което закривам заседанието в 5.15 заседание на координаторите. Благодаря на представители на Комитета на регионите. И отново координаторите 5.15.